there now because this morning. Good morning, colleagues. Can we... Добър ден. Нека да вземем местата си. Добре дошли на колегите от транспорта. Добре дошли и на онези, които обикновено не се определят като колеги от сферата на транспорта. Преди да почнем да гласуваме, ще ви дам информация за решенията на координаторите от вчера. Преди това обаче ще ви съобщя, че заседанието се предава по интернет – тази зала се отличава от онези зали, в които сме свикнали да работим. Всъщност, е, поради характерните черти на тази зала, когато има излъчване по интернет, няма да работи системата за показване на броя на гласувалите и обратното, но да знаете, че заседанието се предава по интернет. Моля за тишина. Сдържите се малко. Заседанието на координаторите от вчера. Определихме два доклада за НП. Единият е свързан с регламент, коригираш регламент 261 за компенсации за пасажирите в случай, че има отказване да ги настанят в самолета или забавяне на полетите, закъсняване и на второ място морското пространствено планиране. Значи двата доклада отиват за НП. По отношение на директивата, изменяща текст 92-2011 относно екологичните проекти, трябва да кажа, че в началото не се предвиждаше да работим по тази директива, но след това поискаха от нас да изготвим становище. Социалистите и демократите по силата на системата на ротацията ще е, бъдат е, докладчик по становище. следващите досиета, съобщения на комисията относно индекса на резултатите по МФР, предложението за директива относно мерки за гарантиране на високо ниво на мрежова и информационна сигурност, предложение за регламент, изменящо регламент 912 от 2008 година относно глобалната сателитна система, предложение за решение на съвета във връзка с актуализацията на техническия напредък по различни регламенти, работен документ на комисията във връзка с правилата на Съюза за държавната помощ, обществените поръчки и вътрешния пазар и услугите на вътрешния пазар от общ интерес – по отношение на споразумението за инвестиции и търговия между ЕСА и САЩ, от координаторите беше поискано да се изпрати писмо на господин Морейра от съответната комисия по отношение на пакета за железопътния транспорт. Координаторите одобриха графика на работа ще ви представя този график. На 7 май ще има публично изслушване. 8-9 юли ще се представи проекта на доклад. 16 септември е крайния срок за внасяне на изменения. 14 октомври е датата за разглеждане на тези изменения. 26 ноември е датата за гласуване в комисията по доклада и през януари 2014 година ще имаме разглеждане на първо четене в пленарна зала. По отношение на изслушването, то ще съдържа две експертни дискусии. Първата свързана с отварянето на пазарите, втората с по-технически въпроси. Докладчика трябва да определи двама експерти до 28 март, за да изготвим и програмата за изслушването. По отношение на проучванията за 2013 година, поискахме от координаторите да предложат теми за проучвания до четвъртък, 28 март. По отношение на брифинга от страна на Евроконтрол, във връзка с единното европейско небе ще поканим експерти след оценката на двете предложения. Координаторите отбелязаха и писмата, свързани с точки 5, 6 и 7 в процедурата на комитологията. Точка разни. Комисията ще трябва да реши дали ще се откаже от а, своето право на инициатива във връзка с а, някои конкретни регламенти, а що се отнася до регламента за държавната помощ, ние решихме да кажем на господин Шулц, че има желание за промяна на текста по отношение на железниците. Ще поискаме от господин Калас по обстоен отговор. Заседание на комисията на 11 април няма да има. Не забравяйте това, отбележете си го в календарите. Това е доклада от заседанието на координаторите. Има ли някакви въпроси? Ако няма, преминаваме нататък. Следващата точка е гласуването по наземните услуги на летищата на Съюза. И така, започваме гласуването на земни услуги на летищата на Съюза и отмяна на директива 9667. Още веднъж искам да кажа, че тъй като ни излъчват по интернет, няма да може да наблюдавате как се гласува и какви са резултатите. Аз ще изчитам резултата, когато правим проверка. Не искам да губим време с коментари от рода на защо да не ускорим нещата и защо четете резултата. Повтарям, тъй като ни излъчват по интернет, не може да гледате резултата. Проверка сега. Начало на гласуването. Става въпрос за проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Взел ли сте си картата? Ако нямате карта, няма и да ви зачитаме гласа. Социалистите и демократите имат един глас повече в момента. Okay, so Mr. Fleckenstein's... Господин Флекенштайн е във възторг от една такава възможност. И така, започваме. Колеги. Започваме. Изменения 53, 54, 55 и 57. Това са изменения с цел отхвърляне на предложението. И така, Гласуване по електронен път. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Един глас в повече за НП. И за социалистите и демократите. Може ли някой от подгласниците на социалистите да извади картата си? И така, 45 гласа подадени, 21 гласа за, 23 против, 1 въздържал се, предложението се отхвърля. Отиваме на член 2. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Сто Хигинси и Девейрак. Имко 7. За. Против. Въздържали се. Правим проверка. Проверка по 128 изменение. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Спазваме ли правилата? Край на гласуването. 27 гласа за, 17 против, 1 въздържал се. Приема се. 126. Господин Лайхтфрид за. Против въздържали се, приема се. Проверка 126. Начало на гласуването. Обикновено никога не бъркам, но нека да видим сега. Всички ли гласуваха? Всички ли спазват правилата? Край на гласуването казах ви 21 гласа за, 19 против, 2 въздържали се, приема се. 127 за против въздържали се, приема се. 125 за против въздържали се, Проверка по 125. Начало на гласуването. Трудността тук е, че седим на кръгла маса. И докато ви огледам, всички ли гласуваха? Край на гласуването. 24 гласа за, 19 против. 129 за, против, въздържали се, проверка. Мисля, че се отхвърля, но проверка, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 17 гласа за, 28 против, един въздържал се, отхвърля се. 130 господин Бах за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Ако желаете, добре. Начало на гласуването по 132. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 20 гласа за, 25 против, 1 въздържал се, отхвърля се. 131 <clears throat> за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре. Проверка всъщност. Можем да гласуваме електронно по всяко изменение. Ще правим прочерка, проверка по Всяко изменение. 131. Начало на гласуването. Проблема е, че искате да се гласува електронно в зависимост от това от коя държава сте, а не от коя група сте. И сега един глас повече за НП. Край на гласуването. Отхвърля се. 19 за, 25 против. 133 и 135 за. Против. Въздържали се. Приема се. 138 и 74 заедно за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 142 за, против, въздържали се, отхвърля се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 и 143 заедно за, против, проверка 136 и 143. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 20 гласа за, 23 против. Отхвърлят се. 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 и 140 заедно. За, против, проверка 139 и 140. Начало на гласуването. Е, сам виждате какво се случва. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 20 гласа за, 23 против. 137. Господин Уджиас. За против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А2. Направо минаваме към електронно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 20 гласа за, 24 против. Отхвърля се. Къде е А1 сега? Сега А1. Компромис А1. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 34 срещу 9. Имко 10. Страница 6 от моя списък. Не знам дали е така във всички списъци. Член 7. Имко 10. Намерихте ли текста? За. Против. Проверка по имко 10. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 18 гласа за, 25 против. Изменението на докладчика 17 за, против, въздържали се. Проверка по 17. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 22 на 22 гласа. 195-то. Галери Фербер. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате проверка. 195. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 15 гласа за, 28 против. Знам, че трудно можем да следим какво се случва и затова ви разбирам. 194 за, против. Проверка по 194. Начало на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 27 гласа за, 17 против. 18 за, против. Въздържали се, приема се. 197 отпада. 196 също отпада. 19 е следващото на докладчика за. Против въздържали се, приема се. Имко 11 за. Против. Въздържали се, приема се. 198 за. Против. Въздържали се, приема се. 199 за. Против Проверка по 199. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Отиваме на компромис J. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис H. За против, въздържали се, приема се. 220. Член 10, параграф 1. За, против, въздържали се, отхвърля се. 221. За, против, въздържали се, приема се. Имко 18 за, против, въздържали се. Правим проверка. Поради ранно настъпване на умора в ръцете ви. Начало на гласуването.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 236 е следващото. Предишните не ги гласуваме поради правило 50. Комисията по заетост. И така, 236. За, против, въздържали се, приема се. 235. За, против, въздържали се, отхвърля се. 236. 237 за, против, въздържали се, приема се. 251 и 255 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 254 за, против, въздържали се. Проверка по 254. Начало на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 18 гласа за, 26 против. Отхвърля се. Имко 24 за. Против. Проверка по Имко 24. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 20 гласа за, 24 против. Отхвърля се. 252 за. Против въздържали се, проверка по 252. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 19 гласа за, 24 против. Отхвърля се. 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, отхвърля се. Глава четвърта. Компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Е. За, против, въздържали се, приема се. 290, така ли? Не, 295, защото другите попадат под правило 50. Член 21 295. За, против, въздържали се, отхвърля се. 296 за, против, въздържали се, отхвърля се. 297, Имко 27, 298. Трите заедно. За, против, въздържали се, приемат се. 299 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, се. Приема се. 300 за. Не, тъй като не приехме 299 от 300, трябва да се гласува. Ще го гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 300. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 24 гласа за, 20 против. 302 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, приема се. Триста и четвърто. Триста и четвърто за, против, въздържали се, проверка по 304, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 30 гласа за, 14 против. 305 за, против. Проверка по 305. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 18 гласа за, 26 против. 306 за. Против. Въздържали се. Проверка отново. Мисля, че резултатът ще е същия. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Същото е като резултат. 18 за, 26 против. 307 и 308 заедно. За, против, въздържали се проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърлят се 17 гласа за, 26 против, 309 за против, въздържали се, отхвърля се. 310 за, против, въздържали се, отхвърля се. 311 за, против, въздържали се. Проверка по 311. Мисля, че се приема. Ще направим проверка. Начало на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 25 гласа за, 18 против. 313 за, против, въздържали се. Предполагам, че се отхвърля, но проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 18 гласа за, 26 против, отхвърля се. 314 и имко 28 за, против, въздържали се, приемат се. 312 за, против, въздържали се, отхвърля се. 316 за, против, въздържали се. Проверка по 316. Начало на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се 19 на 25. 315 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Ще направим проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 30 гласа за, 14 против. 317 не. Точно така, 317 за, против, въздържали се, отхвърля се. 318 за, против, въздържали се, приема се. 319 за, против, въздържали се, отхвърля се. 320 за, против, въздържали се, приема се. 323 за, против, въздържали се, приема се. 322 за, против, въздържали се, приема се. 325 за, против, въздържали се, проверка по 325. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването отхвърля се 18 гласа за, 25 против, 326 за, против, въздържали се. Проверка по 326. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 38 за, 6 против. 327 за, против, въздържали се, отхвърля се. 328 за, против, въздържали се, Приема се. Триста двадесет и девето на госпожа Сависар. За, против, въздържали се, отхвърля се. 330 за, против, въздържали се, приема се. 331 за, против, въздържали се, отхвърля се. 332 за, против, въздържали се, отхвърля се. 333 за, против, въздържали се. Проверка по 333. Начало на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 27 гласа за, 17 против. 37 за, против, въздържали се. Онези, които искат да гласуват, сега да вдигнат ръка. Начало на гласуването по 37. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 36 за, 8 против. Приема се. Моля да се вдигате ръцете. 335 и 336 идентични. За, против, въздържали се, приемат се. Имако 30. За, против, въздържали се, приема се. 338 за, против, въздържали се, проверка по 338, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 20 гласа за, 23 против. 339 за, против, въздържали се, приема се. 337, 340 и имко 31 за, против, въздържали се, приемат се. 341 за, против, въздържали се, приема се. 342 за, против, въздържали се, отхвърля се. 343 за, против, въздържали се, приема се. 345 за, против, въздържали се, приема се. 344 и имко 32 заедно. За, против, въздържали се, приемат се. Компромис Б. Компромисно Б. За, против, въздържали се, приема се. Компромис F. Които са за, моля да гласуват. Против. Въздържали се, приема се. беше второ изменение по 30А. За. Против. Въздържали се. Приема се. 425 за. Против. Въздържали се. Приема се. 423 против, въздържали се. Проверяваме електронно 423. Мисля, че се прие, но трудно. Да видим, гласуваха ли всички по електронен път. Прекратете гласуването. А, приема се. 30 за, 14 против. Приема се. Четиристотин двадесет и седмо. Къде сме сега? 424-то пада, тъй като 423-то бе прието. Следователно, трябва да приемем, да гласуваме изменени 36-то на имко. Моля за, против, въздържали се, приема се. И сега вече 427 заедно с 4... 334-то но отделно ще ги гласуваме. Формулировките са различни. 427 за, против, Сдържали се. Може ли да проверим 427? Започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се 23 за, 21 против. 434 за, против. Въздържали се. Проверяваме и това. 434 започнете гласуването, моля. Гласуваха ли всички? 434 се отхвърля при това положение. 21 за, 23 против. 426 за, против. Въздържали се, приема се. 430 за, против, въздържали се, отхвърля се. 431, 432 са еднакви, така че за, против, въздържали се, приема се. 433 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Г латинско. Компромис на изменение Г. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четиристотин по 33 член. Следващото изменение четири изменения са всъщност 69, 70, 81, 72 към 33 член за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Моля, започнете гласуването по четирите изменения едновременно. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се 29 за, 15 против. И сега пристъпваме направо към компромисно L. По 35 член за, против, въздържали се. Проверяваме по компромисно L. Започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 18 за, 24 против. Значи трябва сега да гласуваме всички отделни, съдържащи се в компромиса изменения. 493 за, против, въздържали се, отхвърля се. 495 за, против. Да проверим 495. Моля, започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 18 за 25 против. 494 за. Против. Въздържали се. Проверка и за 494 започнете гласуването. Гласуваха ли всички? А?

Въздържали се, отхвърлят се. ако искате да проверим, но за мен е ясно от тук. Нали можем да продължим? Да, 505 за. 505 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 506 за. Против въздържали се, отхвърля се. 507 508 падат. 516 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. Не гласувахте достатъчно хора, май. Започнете по 516. 516. 516. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. И се отхвърля 22 на 22 не може да се приеме при това положение. Петсотни против въздържали се. Проверяваме 509. Започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се 18 за, 25 против. 510 за. Против. Въздържали се. Приема се. 511 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 45 за против, въздържали се, приема се. 512 за, против, въздържали се, трябва да проверим 512, започнете гласуване. Да, всички гласуваха, прекратете гласуването. Приема се 25 за, 19 против. 513 за, против, въздържали се, приема се. 514 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 515 за, против, въздържали се. Да проверим 515, моля. Започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. И това се отхвърля поради равен вод 22 на 22. Сега пристъпваме към следващите 518-519, внесено устно изменение. Виждате го в листата. Има ли някои възражения срещу това устно изменение? Ако няма възразения, ще поставя на гласуване двете заедно с устното изменение. За, против, Въздържали се. Приема се. 520 следва. Оттеглено е всъщност. 521 госпожа Уилс. За. Против. Въздържали се. Проверяваме. 521. Започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се 18 на 25. 522 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 523 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 524 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 300 от заетостта за против въздържали се. Трябва да проверим. 300 комисия по заетостта. Започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. И се приема 23 за, 21 против. 526 за. Против. Въздържали се. Приема се. 527 за. Против. Въздържали се. Приема се. 31 от заедостта. А, извинявайте, това е по член 50 от правилника, значи отиваме на 35 от същата комисия за, против, Въздържали се. Проверяваме 35-то комисия по заедостта. Започнете гласуването. А, всички гласуваха. Прекратете гласуването. И се отхвърля 19 за, 25 против. 529 за, против, въздържали се. Проверяваме 529. Моля, започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 21 за 22 против. Отхвърля се. 36-то комисия по заедостта за. Против. Проверяваме. 36-то комисия по заедостта. Започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се 22 за, 21 против. Нататък 534. 534 от госпожа Тикауза. за, против. Не въздържали се. Да проверим. Започнете гласуването. 534 изменение. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. И се отхвърля. 21 за, 22 против. Компромисно и латинско за, против. Въздържали се, приема се. Five, four, one. 541. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 46. За. Против. Въздържали се. Приема се. 542. За. Против въздържали се. Да проверим 542. Моля, започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се 16 за, 25 против, 543 за, против, въздържали се, отхвърля се с същия резултат, 544 за, против, въздържали се, приема се. Нататък, преамбюла 58 изменение за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, да проверим 59-то, започнете гласуването. Прекратете. Отхвърля се. 18 за, 24 против. 60 за. Против. Въздържали се. Да проверем 60-то. Мисля, че се отхвърля, но все пак. Да гласуваме електронно, моля. Гласуваха ли всички? Да. Прекратете гласуването. Отхвърля се 16 за, 26 против. 61. За. Против. Проверка. 61. Моля, започнете гласуване. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се 19 на 22. 63 за против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, да проверим 70-то, моля, започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се 25 на 17. 64-то за. Против. Проверяваме 64-то, моля, започнете гласуване. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се поради равенство 21 на 21. 65-то за, против. Проверяваме 65-то. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 14 за 28 против. Отхвърля се. 66 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 69 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 68 за. Против. Проверяваме 68. Моля, започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се 18 за, 24 против. 67 за. 67. Против. Въздържали се, отхвърля се. 72 за. Против. Проверяваме. 72. Започете гласуването. Мисля, че се отхвърля, но все пак. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Да. Отхвърля се наистина 15 за, 27 против. 73 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 75 за против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се. Да проверим. Започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се 19 за, 23 против. И 77 за, против, въздържали се. Проверяваме 77. Започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се 17 на 25. Второ изменение за. Против. Да, хайде да видим. Второ изменение за. Против. Трябва да проверим. Второ, моля, започнете гласуването. Е, всеки гласува. Гласувах ли всички? Прекратете гласуването. Да, 28 за, 13 против. Приема се 78 за, против. Въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение К за, против. Въздържали се, приема се. Трето изменение. От докладчика за. Против. Въздържали се. Проверяваме трето изменение. Започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. С 27 за, 15 против. 81 и 82 блок за, против, въздържали се, проверяваме. Мисля, че се прие, но проверяваме. 81-82 започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се 25 на 17. 85-то за против въздържали се, отхвърля се. Заетост 2. За. Против. Въздържали се. Проверяваме второ от заетостта. Започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се 17 на 24. 84 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 87 за. Против. Въздържали се. Проверка 87. Е Започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 27 на 14. 86 за. Против въздържали се. Мисля, че се прие, но някои не ги видях да гласуват, така че по електронен път, моля, започнете гласуването по 86-то. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. И се приема. 30 на 11. Трето от заетостта за. Против. Въздържали се. Проверка на трето. Започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се 18 на 24. Четвърто от заетостта за. Против. Въздържали се същия резултат. Отхвърля се. Четвърто за. Против. Въздържали се. Приема се. 89-то отпада при това положение. 95-то като допълнение. За. Против. Въздържали се. Да проверим 90-то. Моля, започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се 26 на 17. 91 за Против. Въздържали се. Приема се. 93-то за. Жив, са? Да. 93-то. Против. Въздържали се. Приема се. 92 и четвърто, извинете. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против. Проверяваме 96-то, започнете гласуването. Гласуваха ли всички? За... Прекратете гласуването. Отхвърля се 17 за, 23 против. 6 от докладчика за, Против. Въздържали се. Приема се. Второ. От им коза. Против. Въздържали се. Приема се. Трето от им коза. Против. Въздържали се. Приема се. Пето от заетостта за. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто от комисията по заедостта за. Против. Въздържали се. Да проверим. Шесто от комисията по заедостта. Започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се 19 на 24. Стотно изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 99-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим. Започнете гласуването по 99-то. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се 20 на 23. Четвърто от Имко за. Против. Въздържали се. Проверка. Не знам НП какво гласува, така че моля започнете гласуването. По имко 4 гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се 31 на 10. 102 и имко 5 амблок за. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо от заетостта за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Осмо от заетостта. Започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 17 на 25.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 Започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се 19 за, 24 против и последно гласуване за целия текст с измененията и допълненията, които бяха приети. Започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 19 за, 15 против, 10 въздържали се. Приема се. И така, законодателната резолюция в тази връзка. Гласуваха ли всички? още. Гласуваха ли всички? Да, прекратете гласуването. 19 за, 17 против, 8 въздържали се. Приема се и законодателната резолюция. Господин Засада, нашия докладчик, поздравления. Мисля, колеги, че спокойно можем да кажем, че сме разделени, но така или иначе решение се взе. Нататък по дневния ред. Сега, онези, които желаят да напуснат, моля да го сторят възможно най-тихо, за да мога междувременно да пристъпя към следващата точка от дневния ред, моля някого от секретарята да провери количката с чая и кафето дали не се е изгубила някъде по пътя до нас. Говорим за техническата изправност нататък по дневен ред. Моля, които напускат залата, да го направят по-бързо, ако не възнамерявате да останете е, е, за следващата част от дневния ред, напуснете и не провеждайте частни срещи в тази зала. Добре би било да започнем, за да дадем на онези, които не желаят да участват, да разберат, че трябва да си ходят. така, имаме трима докладчици, господин Кун, госпожа Сенелова и господин госпожа Сависар, първия докладчик. Благодаря, господин председател. Става въпрос за безопасност на движението по пътищата в Европа. Въпрос изключително важен. Комисията е внесла своето предложение. Аз отговарям за техническата проверка на превозните средства и ремаркетата. Целта е да се намали броя на смъртните случаи по нашите пътища, на, на тежко ранените. И особено, според мен, за транзитните страни е очевидно, че следва да се стремим към възможно най-високото хармонизирано техническо равнище при гарантиране на техническата неутралност на текста. Бих искал да ви е, занимая накратко с измененията, които предлагам по първи член. в е, всички страни би следвало да има минимални технически стандарти за техническите проверки на превозните средства и техните ремаркета. Оттам нататък всяка държава членка по своя преценка, ко вече е въвела такава процедура, може да я прилага. В съвета се води спор дали да бъде регламент, правната форма на тази уредба или директива. Комисията настоява за регламент, съветът за директива с оглед зачитането на действащото законодателство на държавите членки. Според мен трябва да се определим категорично тук в нашата комисия за регламент с пряко действие. По втори член измененията са свързани с адаптиране на терминологията към действащите текстове по 2007-77, 16 и 17 са измененията свързани с това. И след това въпроса за превозните средства, които представляват историческо наследство, дали те да бъдат освободени от изискванията за проверка – за техническа изправност. На държавите членки трябва да се даде възможност да опазват този културно-исторически фонд. Но дали всяко старо превозно средство над 30 и прочие годишна възраст може да бъде смятано за историческа ценност? Не, разбира се. В корпуса, карусерията, примерно на превозното средство следва да са включени елементи на историческа ценност. След това по самите проверки се очертава известно противоречие. Моят текст бе преведен и разпространен след колегите. Аз получих доста отзиви. Целта ми бе да усъвършенствам определението, което дава комисията с известна свобода на тълкуване. Какво искам да кажа? компонентите на превозното средство, които са били вградени в него от производителя, би следвало да останат непроменени през целия му живот. Но това, това можем да уточним с докладчиците в сянка. Сега, въпросът за отговорността 19-то изменение по четвърти член. И тук става въпрос за производителите на апаратурата за извършване на техническите проверки, както и за операторите на тази апаратура е, в различните центрове за сервизно обслужване – 20-21 изменение по пети член, дата и частота на проверките. В тази връзка предлагам да се установи минимална регулярност предвид е, установените в държавите членки вече срокове, например 4 години след пускането на, на ново превозно средство в експлоатация, като първа проверка, след това минимум на 2 години в 11 държави членки за двуколесните превозни средства велосипеди и прочие няма основна проверка, но това, което ви предлагам по 20-21 изменение, се основава на мнението ми, че двуколесните превозни средства следва да бъдат включени. Особено по-тежките мотоциклети с системи L3 и L4. За ремаркетата, ако те имат а, някаква техническа апаратура а, монтирана върху тях и са с тежест повече от 750 кг. Също би трябвало да бъдат включени. По-нататък трето изменение по тук по-скоро става въпрос за третото тире от първата алинея от пети член за пробега. Artikel fünf Absatz vier, Änderungsantrag 24. И тук възниква въпроса за риска от подправка на данните, от километражите, особено при предминаване на превозното средство от един на друг собственик, държавите членки трябва да могат да признават данните от предходна проверка. Но при покупко-продажба на вече използвано превозно средство, показанията на километража имат отношение към цената. И това е без съмнение важен въпрос. Сега 27 изменение по 12 ти член за квалификацията на, на извършващите проверката, минимална професионална квалификация. Трябва да има изискване за някакво обучение. Дали да се изисква висше образование, примерно с инженерна степен по, по пътен транспорт. Държавите членки имат различна практика в това отношение. Е, квалификационните проверки се извършват от работодателя. Но несъответствието Urteilen ви бремзен, Lenkung, шаси, äh, реда, Das muss äh, voneinander getrennt sein. Е, е, е, е значително, трябва, трябва да кажем. Е, и освен това, квалификационните изисквания би трябвало да се диференцират в съответствие с агрегата, с, с, с системата, е, която подлежи на проверка. Не може просто един човек така да, да минава от система на система в автомобила с една и съща квалификация да проверява всичко. По-нататък въпроса за делегирането на правомощите на комисията. Срокът е, е предмет на, на разисквания. Според мен той трябва да бъде ограничен на 5 години. И в тази връзка комисията следва да докладва. В тази връзка в НП ние говорихме и определено е необходимо за всяко превозно средство да се води някакъв журнал, дневник, който да съдържа информация за всички важни събития и, параметри от експлоатацията на превозното средство, което би било допълнителна гаранция срещу недобросъвестно поведение, особено що се отнася до пробега. Сега, е, има колеги, които е, твърдят, че не им се дава достатъчно време е, да помислят по измененията и допълненията, но нека все пак не забравяме, че текстът на комисията е публикуван от доста време. И така, с това мога да приключа, очаквайки с интерес по-нататъчната работа помежду ни. Следващата са докладчица. Благодаря ви, господин председател. Както каза с докладчикът господин Кун, пакетът за техническите проверки, на проверките за техническа безопасност е част от пакета за постигане на целите по отношение на пътната безопасност до 2020 година и целта 0% смъртни случаи до 2050 година, както и е, част от мерките за постигане на екологичните ни цели. Аз отговарям за крайпътните технически проверки, И смятам, че рамката, която се въвежда за тези проверки, трябва да върви за ръка за ръка с всички мерки за подобряване на обучението на проверяващите, както и хармонизация на стандартите в различните държави членки. Ще ви представя накратко измененията ми по това предложение първо място, смятам, че е добре да се доизясни определението на крайпътни технически проверки, тъй като крайпътни проверки се правят и по други причини. Например, по, по отношение на законодателство, свързано с тахографите и т.н. Господин Кун спомена а, техническите проверки. Разбира се, ще има допълнителни разисквания тук по първоначалното предложение на комисията. Също така е важно много ясно да определим определение, да дадем определение на оператори по отношение на превозните средства. В моя доклад аз отчитам факта, че има големи разлики между методите за повеждане на крепътните технически повеки в отделните държави членки. Процентът на превозните средства, които се определят като имащи неизправности по отношение на техническите проверки, варира от 0,3 до 63% в различните държави членки. Някои държави членки имат много подробни, извършват много, много подробни крепътни проверки, подобни на периодическите технически проверки за изправност, а други правят само визуална проверка. Ето защо подкрепяме идеята за определяне на рисковият профил на операторите като основа за провеждане на крепътните проверки. Давам си сметка колко трудно ще бъде прилагането на тази система в държавите членки. На практика това се вижда вече и затова съм съгласна с идеята за прилагане на системата на два етапа. Ето защо предлагам в член 24 да се, да се предвиди срок от 3 години за леките превозни средства до 3,5 тона и срок от 5 години за, след, за другите видове търговски превозни средства. Също така трябва да се гарантира, че крепътните технически проверки се, пров... се провеждат без дискриминация с националността на водача или националността на регистрацията на превозното средство. Трябва ни също така и по-подробни стандарти и затова въвеждам няколко изменения по член 8. Качеството на обучението на проверяващите е жизненно важно. Всяка една система то ни позволява да избегнем неефикасността на проверките, както и загубата на време за компаниите и водачите. Относно приложното поле на предложението, приветствам факта, че проверките включват и лекотоварните търговски превозни средства под 3,5 тона и техните ремаркета. Все по-често този вид превозни средства се използват за търговски цели в а, търговските превози. А също така при тях не се забелязва тенденция за намаляване на броя на смъртните случаи по пътищата. Е, по същите причини смятам, че трябва да се включат в приложното поле на документа и тракторите от категория Т5, защото тези превозни средства често се използват за заобикаране на законодателните изисквания за тежкотоварните търговски превозни средства. Радвам се на мерките въведени за синхронизация на стандарти за обезопасяване на товарите, тъй като проблемите с обезопасяването на товарите са причина за 25% от инцидентите, свързани с търговски товарни превозни средства. Трябва също така да се изясни кой носи отговорността за техническата изправност на всяко на превозно средство. Затова предлагам изменения по член 7. Трябва ясно, стане яс... Трябва ясно се разпише, че операторите на превозните средства носят отговорност за техническата изправност и за поддържането на високи стандарти за пътна безопасност. По отношение на обезопасяването на товара, тук разбира се участват различни оператори, но смятаме, че операторът на превозното средство трябва да носи своята отговорност. При крепътните проверки се събират много данни за превозните средства и смятам, че тези данни могат да бъдат използвани за изготвянето на една система за оценка на риска за бъдеще. В заключение бих искал да благодаря на всички колеги за тяхното сътрудничество. Благодаря ви за вниманието и очаквам с нетърпение всички предложения и сътрудничеството ни с докосите в сянка. Благодаря ви, госпожа Сависа. Уважаеми колеги, аз съм докладчик по третата част от пакета. Това може би е най-малката по размер част, но не и по значение. Става въпрос за регистрационните документи на превозните средства. Че целта на регистрацията е да се даде разрешително за използване на превозното средство по пътищата. Ето защо. Ние смятаме, че процедурата за регистрация трябва да бъде такава, че превозни средства, които представляват заплаха за безопасността, да не бъдат в употреба. Също така при пререгистрация в случай на пререгистрация поради смяна на собственика или смяна на страната на постоянна употреба на превозното средство. Всички тези аспекти са засегнати в предложението на комисията. Това предложение ясно се определя каква е целта на регистрацията на превозното средство. защото така се предвижда възможност за вземено, временно прекратяване или окончателно анулиране на регистрацията на превозно средство. Целта на временното прекратяване е дадено превозно средство, което представлява непосредствена заплаха за безопасността на, на пътищата, да бъде извадено временно от употреба, докато не премине успешно поверх с техническа изправност, като няма нужда отново да се премине, преминава през процедура за регистрация. В случай на пререгистрация в друга държава членка, първоначалната регистрация на превозното средство автоматично се анулира превозните средства, които са достигнали края на своя жизнен цикъл, както и превозните средства, които са определени като, като превозни средства за разкомплектоване в случай на следствие на проверка за техническа изправност, също трябва да бъдат а, а, с анулирана регистрация. Предлагам редица изменения, с цел хармонизация и съгласуваност с съществуващата законодателност, както и с цел намаляване на бюрократичното бреме. Така, например, предлагам намаляване на размера на сертификата за регистрация, за да се намаля и размера и броя на документи, които водачите трябва да носят със себе си. Става въпрос за изменение номер 7. Също така, съгласно с решението на Съда на Европейския съюз по делото Комисията срещу Нидерландия, смятаме, че държавите членки трябва да приемат резултатите от проекти с техническа изправност, извършени от други държави членки. Това е изменение номер 4. Смятам също така, че трябва да се изготви електронна база данни, чрез която може да се улесни идентифицирането на превозните средства. Затова а, тази електронна база данни трябва да обхваща всички държави членки. също така. в някои държави членки няма достатъчна регистрация за периода между първоначалната регистрация на превозното средство, извинете, между продажбата на превозното средство и първоначалната регистрация на държавата членка и това е пропуск, който трябва да бъде попълнен. В заключение бих искала да благодаря на всички докладчици в Сянка Очаквам с нетърпение вашите изменения, за да можем да изготвим окончателен компромис. Благодаря ви. Добре, колеги, имам добра новина. Явно все още се интересуваме живо от проверките за технически изправност. Лоша новина е, че има 15 колеги, които искат думата. Ще проверим дали всички са се записали. Започваме с господин Раночиаро от е, Европейския социален комитет, но са записали се също така и Mrs. Durant, Mrs. Rosbach, Mr. Ertug, Mrs. Vlasto, Mr. Perker, Mrs. Foster, Mr. Van Dalen, Mr. Ferber, Mrs. Griesbeck, Mrs. Tickow, and Mr. Back, and myself. Anybody else? Това е списъкът. Има ли някой друг, който иска думата? Мисля всъщност, че няма други колеги в залата, изключение на Доминик, може би. Добре, в такъв случай давам по две минути на всеки го. В противен случай ще си останем тук да заре слънце. И така първо представителят на Европейски социален комитет, господин Раночери, надявам се, че правилно произнесох името ви. Благодаря ви, господин председател и добър ден на всички. Също аз съм докладчик на комитета по социално-економически, социално комитет по този пакет. И искам накратко да споделя някои от тревогите, които отразих в нашия документ. Започваме от правната форма на законодателното предложение. Ние сме съгласни с предложеният регламент. По този начин се оставя известно право на осмотрение на държавите членки. Ако обаче променим правният формат на директива, най-вероятно ще забавим процеса на хармонизация. А сега относно вашият доклад, високо оценявам проекто доклада на господин Кун, които, които отново включват двуколесните превозни средства предложението, въпреки позицията на Европейския съвет. Съгласни сме също така с предложението на вашия докладчик, който предлага частота от проверки 224 вместо 221 за този вид превозни средства. Тъй като общият им пробък е по-нисък. Сметка на това имаме сериозни съмнения относно предложението да се залечи предложението, съгласно което превозните средства, които стигат пробег от 160 000 км при първата проверка за техническа изправност, трябва да се подлага ежегодно на такава проверка. Ние смятаме, че в този случай всички автомобили с висок, с по-голям пробег трябва да бъдат по-често обект на проверки, тъй като опасността от происшествия значително се увеличава. А и честно казано, не смятам, че опасността от фалшифициране на пробега сама по себе си е достатъчно основание за премахване на това предложение. Относно по, предложението на СОВА и Сависар, мога да кажа, че ние сме напълно съгласни с техните предложения. По, особено по отношение на крайпътните проверки. Виждаме, че комисията иска 5% от целият парк на превозните средства да бъде обект на проверка. Ако обаче се вземе предвид големият брой лекотоварни търговски превозни средства, които са в движение в момента, се оказва, че тази цел е прекалено амбициозна, дори бих казал непостижима, тъй като този вид превозни средства представляват близо 80% от търговският флот, който в момента се движи по пътища в Европа. Ето защо смятам, че би било добра идея да се проведе официално проучване – за да може държавите членки да могат да постигнат целите по отношение на проверките. И накрая ще поделя една мечта на нашия комитет. Нашата мечта е да се създаде европейски сертификат за съответствие, с който да се замени сертификата за регистрация. И смятам, че предложението за изменение по 10б на господин Кун е първа стъпка в а, тази населка, ето защо много ви благодарим за вашият проекто доклад. Благодаря ви. Каза председателят, по две, до, по две минути имате колеги. Господин Бенян, започваме с вас, защото знам, че трябва да гласувате в друга комисия. Благодаря. Съгласен съм с цялостния подход на докладчика относно периодичните проверки на техническата изправност. При положение, че имаме общо европейско транспортно пространство, това е правилен подход. Трябва да гарантираме, че всички превозни средства в Европа са технически изправни. но трябва да се гарантира, че всички средства, всички превозни средства, които се движат по нашите пътища, са технически изправни, без значение кога са преминали последната проверка за техническа изправност. Продължавам да не виждам защо трябва да се включват малките и леки ремаркета от гледна точка на пътната безопасност по отношение на тракторите. Основните тревоги, свързани с безопасността, са свързани с определен вид трактори, както и с които могат всъщност да представляват опасност за, път... за движението по пътищата. Затова не смятам, че те трябва да се включат от крайпътните технически проверки но няма смисъл да ги включваме в периодичните проверки на техническа изправност, най-малкото къде ще ги тестваме точно. И накрая, по отношение на изменение 5 и 28 на докладчика относно структурната организация на проверките в държавите членки, оказва се, че в 10 държави членки 10 от 27-те държави и членки имат система за тестване от сертифицирани гаражи, т.е. днес същи центрове извършват и ремонта и проверките. Ето защо не съм съгласен с становището на докладчика, че трябва задължително да се прави разграничение между гаражите, които извършват ремонта и центровете, които извършват проекти за техническа изправност във всички държави членки. Почти приключих, извинявайте, Брайан. Това е основният ми довод и ще спра до тук. Благодаря ви. Всъщност, вие ми взехте думите от устата, но не че ви благодаря. Господин Грош, за две минути. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за неговия текст. В НП говорим много по тази тема. Ще взема отношение най-вече по доклада на господин Кун. Допълнителната полза на тези инициативи е основното, което ни вълнува. Аз съм от граничен район и смятам, че трябва да се заложи на трансграничното сътрудничество. Не трябва да губим от погледа си е, този аспект. Ако искаме да има Европа без граници, трябва да премахнем границите, но от друга страна това означава, че пък е, трябва да има високи стандарти, които да се спазват. Освен това, има други важни критерии, свързани с безопасността, с околната среда. Освен това, трябва да гарантираме, че няма да има фалшификации на пътя. Имаме нужда от нещо като мрежа за безопасност, като предпазна мрежа. Мога да ви дам пример с една инициатива от моята страна. Ние имаме нещо като паспорт за автомобилите. В него се описва жизненият цикъл на автомобила с броя на изминатите километри, може да се дава информация за евентуални катастрофи, инциденти. Ако направим нещо подобно в Европа, ще имаме полза. Знаем, че в трансграничен план обикновено доста се лъже е, и съответно би трябвало да направим нещо в тази връзка. Благодаря. Благодаря. Матио госпожа Дюран. Благодаря ви, господин председател. Ще се спра на три аспекта. Първо, по отношение на доклада на господин Кун и въпроса за чистотата на проверките. Аз съм съгласен с 4-2-1-1, но ми се струва, че пробега все пак е много важен елемент, който вие сте заличили тук. Струва ми се, че сякаш малко се, понеже се притесняваме от а, високата температура и схвърляме термометъра, смятам, че пробега е също толкова важен, колкото възрастта на превозното средство. Има хора, които използват твърде малко превозното си средство. Затова смятам, че трябва да използваме двойна, е, е, не, не двойна мрежа, една двойна двойни критерии за използване, т.е. и възрастта и пробега. Второ, съгласен се с колегата за центровете, които могат да извършват и техническите проверки, и ремонтите. Може би действително няма пряка връзка между тази система и по-добрите критерии за пътна безопасност. Аз смятам, че пълното разделяне е много важно, както има пълно разделяне между лекари и а, фармацевти. И накрая по отношение на екологичните мерки и замърсяването с частици, в частност с азотен оксид, смятам, че технологията инсталирана в автомобилите е важен елемент, но това не е достатъчен елемент за проверка, тъй като някои от новите частици, които се отделят, са прекалено финни и затова не смятам, че можем да се доверяваме само на технологиите на борда на автомобилите. Благодаря ви. Благодаря, че спазихте времето. Госпожа Росбах за две минути. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да положа всички усилия да се изкажа на немски, ако нямате нищо против. Много благодаря за този доклад, господин Кун. В моята група ще има различни списъци за гласуване поради различни национални интереси. Личното ми мнение е следното. Аз общо взето подкрепям казаното от господин Грош. В моята страна е, преминава голяма част от а, е, трансграничния трафик в Европа, само че тук правим законодателство, което да удовлетворява всички. Ето защо е важно всички автомобили на обществени пътища да отговарят на едни е, стабилни, нормални технически стандарти. Ако аз возя косачките си за трева в ремаркето си и спирачките ми не работят, може да си представите какво ще се случи. В моята страна ставаме свидетели на трактори, които заемат повече от е, половината от пътното платно. Моля ви да не се дразните на това, което ще кажа сега, но същото въжи и за някои по-малки превозни средства, като по-малките микробуси или някои джипове. Тези превозни средства са пренатварени много често. Може би бъркам, но трябва да има стабилни проверки в това отношение. За един обикновен шофьор, за обикновен автомобил, мисля, че системата 422 е добра. Същото може да се каже и за мотоциклетите, и за скутерите. Радвам се, че те са включени. Радвам се, че производителите на мотоциклети се съгласиха да ограничат скоростта на 300 км в час. Аз самата имам право да управлявам мотоциклет. Трябва да ви кажа обаче, че 300 км в час представлява нещо като бомба с е, часовников механизъм. Така че нека да зачитаме безопасността на всички. Две минути имате. Заповядайте. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика. Господин Ертук има думата. Е, съвсем накратко. И аз подкрепям разширяването на приложеното поле и включването на двуколесните превозни средства. Ако погледнете статистическите данни, те говорят сами за себе си. Най-големия брой смъртни случаи на пътя се дължат на двуколесни превозни средства. По отношение на частотата на, че, е, на тестването, 422 е приемливо като система. Аз имам обаче известни затруднения с годишните прегледи. Нека да не забравяме и социалната страна на нещата. Има хора, които не могат да си позволят чисто нови превозни средства и за тях това ще представлява допълнителна тежест. Техническото оборудване на превозните средства, на съвременните такива, позволява е, тестване веднъж на две години. По отношение на някои конкретни превозни средства с определен набран километраж трябва да има годишно тестване. Това вече го приемам. Най-важното е да има обаче стандарти за онези, които извършват техническите прегледи. Не можем да имаме разнообразни стандарти в различни страни на ЕС и не можем да отваряме вратата за туризъм в тази област, просто защото има различни стандарти. По отношение на прегледите, свързани с евентуални технически неизправности и евентуална необходимост от поправки. В някои страни, като Великобритания, например, трябва да се обърнеш към лицето, което е извършило поправката. Трябва да внимаваме тук, трябва да се избегнат конфликтите на интереси. Господин Пиркер, две минути. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчиците. Предложението на комисията е добро по своя характер. Предвиждат се редовни проверки за техническа изправност. Предвиждат се крайпътни тестове. Това е нещо добро. По отношение на изменение 5 на господин Кун трябва да кажа следното. Там той предлага фирмите които извършват техническите прегледи, да не са едни и същи е, спрямо тези, които ремонтират превозните средства. В Австрия има някои малко по-различни правила. Ние нямаме кой знае каква система на проверки и въпреки това сме на едно от първите места по отношение на малкия брой катастрофи по пътищата. Тоест имаме е, доста добро досие в тази връзка. В Австрия един и същи сервис прави техническата проверка и прави евентуалните ремонти. Имаме много стрикни, строги правила за подбор на хората, които работят в сервизите, ако има нарушаване на правилата от тяхна страна, лиценза им може да бъде отнет. Системата ни работи добре, така че призовавам господин Кун да изтегли своето изискване за разделяне на онези, които правят техническите инспекции на превозните средства, от онези, които ги ремонтират. Подобен текст би създал много проблеми в моята страна. Много сервизи ще трябва да затворят врати, ще се загубят работни места и няма да се допринесе нищо за подобряването на безопасността. Така че предложението трябва да се оттегли. Госпожа Фостер, две минути. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчиците. Всички сме съгласни, че трябва да има по-голяма безопасност на пътищата и превозните средства трябва да са в добро техническо състояние. Няколко коментара по доклада на господин Кун. Добре е, че сега е решен проблема с превозните средства с историческа стойност. Съгласна съм по отношение на ремаркетата. Не смятаме, че малките ремаркета трябва да се включват. По отношение на техническите прегледи и сертификатите. Трябва да кажа, че в Великобритания имаме една действаща система. Ако едно превозно средство е над 3 години, трябва да се тества всяка година. Приемаме, че има различни стандарти в различните държави членки по отношение на разделянето на ремонтите и техническите инспекции. Ние имаме стабилна структура в това отношение и не би трябвало да се променят нещата. Трябва да се отчете и субсидиарността по отношение на делегираните актове. Трябва да се предприемат специални мерки, да има доуточняване. По отношение на доклада на госпожа Сеналова, трябва да се постави ударението върху тежкотоварните превозни средства, иначе текста няма да проработи. Аз подкрепям господин Бениен относно тракторите. Няма нужда да правим инспекции на всички трактори. По отношение на сертификатите, ако искаме шофьора да ги носи тези сертификати или собствения си сертификат в себе си, няма проблем, но ако трябва той да бъде в превозното средство, и то бъде откраднато, ще има проблем. И накрая по отношение на пререгистрацията, в Великобритания има добре действаща система, не искаме да се отказваме от нея, не смятаме, че трябва тя да се променя, не би трябвало да се заставя превозното средство да напусне е, пътя да бъде изведено от експлоатация за известно време. Господин Ван Дален има думата. Малко съм очуден тук. Ако искаме да гарантираме безопасност на пътя, би трябвало малко да попроменим тези документи. Системата сега работи добре. И не разбирам защо се опитваме да внесем промени. И защо въобще въвеждаме нещо подобно. По отношение на крайпътните проверки минимума от 5%, това предложение ще доведе до използването на лица, които ще действат като полицаи. Въобще, защо се бъркаме тук в съществуващата система? В Холандия системата на проверките работи добре, повечето хора я приемат. По отношение на поддръжката на двигателите. Трябва да кажа, че в нашата страна повечето хора се грижат добре за своите превозни средства. По отношение на 160 000 км и дали те трябва да се включат в системата, още нещо любопитно, не разбирам каква е обосновката тук. Всъщност трябва да се оттеглят тези текстове на комисията. Господин Фербер. Благодаря. Няколко думи за техническите инспекции. Аз съм докладчик в сянка от НП. Трябва да попитам, необходимо ли е да има регламент? Не е ли по-добре да има директива? Господин Кун преди малко ни каза, че е мислил по въпроса. Колкото повече разчитаме на държавите членки, толкова по-малко трябва да им налагаме нормативни актове. По отношение на техническите инспекции, защо трябва да налагаме конкретни срокове и процедури? Не ги поставям под въпрос като цяло, но тук има някои интересни е, предложения и не са особено обоснованите крайпътните тестове. Например, системата трябва да се доточни накрая по отношение на частотата. на прегледите. Понякога има прегледи, които могат да са по-кратки като времетраене, но да са по-ефикасни. Безопасността на товарите обикновено трябва да бъде гарантирана и ние трябва да гарантираме нещо подобно, определено. По отношение на процента превозни средства, които трябва да бъдат обект на инспекция, предложението не е добро. Ако погледнем броя на камионите, които преминават транзитно през Австрия и ги сравним с лицензираните камиони в Австрия, ще видим, че има голямо разминаване. Т.е. трябва да се лицензират шофьорите, които преминават през определена страна. Иначе въобще не отчитаме ситуацията с транзита в Европа. По отношение на системата на риска имам критично отношение. Един камион, който има недобра оценка, може да се тества 4 или 5 пъти. Това малко ме притеснява. Това са основните неща, които искам да кажа. Госпожа Гризбек, две минути. Е, благодаря, господин председател. Аз а, е, внимателно слушах казаното от колегите и а, е, предвид ограниченото време, аз разбира се бих искал да благодаря на госпожа Сенелова, без да навлизам а, в детайлите на своите пристрастия, частно за професионалната квалификация, обучението. Бих искал да спра вниманието ви на три въпроса, които бяха повдигнати и от други. Първо, най-големият проблем е по петото изменение от доклада, съгласно което ако първоначалната проверка не е била удовлетворителна, превозното средство трябва да бъде подложено на по-чести проверки, било то чрез мобилни е, проверки, е, било то в близост до неговата регистрация. Както и други колеги, аз също съм за хармонизацията. При това обаче трябва да държим сметка за това, че във всяка държава членка системата на, на, на проверки за безопасността на движението по пътищата е установена, е, съответства на, на спецификата на, на страната. Ако вземем Франция, която познавам добре, ние имаме 500 официални центрове за технически проверки, свързани с тежкотоварните превозни средства, но не, не нямаме такива мобилни звена за проверка. И в тази връзка възниква въпроса за субсидиарността. На второ място аз се присъединявам към казаното от Матио Грош, е, що се отнася до необходимостта от това е, в край граничните и през граничните райони между държавите членки е, по 19 ти член трябва да се засили уредбата в тази връзка и накрая да включим въздействието върху околната е, среда. Във връзка с е, емисиите от превозните средства на въглеродни газове. Благодаря. Госпожа Тикал, две минути. Благодаря, господин председател. Аз е, бих искал да изразя подкрепата си за казаното от господин Ерток за годишните технически прегледи. Много трябва да внимаваме в това отношение. Е, бих искала също да спомена и доклада на госпожа Сависа. Важно е да се, промен... да се намали административното бреме и също толкова важно е резултатите от проверките да бъдат взаимно признавани от държавите членки. Понататък, след продажбата на превозното средство, но преди неговата регистрация, трябва да се, да се види в този времеви промеждутък кой носи отговорност. Тъй като, както сочи докладчицата, въпросът не е добре уреден. Не мога да приема обаче собственикът на превозното средство сам да отменя своята регистрация. Примерно в случай на злополука, това е доста опасна хипотеза. Също така смятам, че за намаляване на административното бреме не би било добре да се въведе общ формуляр. Това би намалило бюрокрацията и улеснило крайпътните проверки. Не на последно място, аз подкрепям създаването на електронни бази данни, които да бъдат взаимосвързани. И в тази връзка обръщам вниманието ви на факта, че като говорим за електронен регистър, срокът бе края на 2012 година, а тези регистри все още не са взаимосвързани. Само две държави членки са на последните етапи, други пет държави членки се движат в тази посока. Комисията може да започне да, да образува производство за нарушение срещу тези страни. Следващият оратор. Благодаря. Внимателно слушах казаното от колегите и, и явно всеки е на мнение, че собствената му страна е създала най-добрата система и тогава защо въобще да се променя каквото и да е било. А според мен задължително трябва да направим усилие да създадем единен пазар в този отрасъл и критериите за техническа безопасност не би следвало да са пречка пред изграждането на това общо пазарно пространство. Така че аз съм за регламент с оглед на субсидиарността, разбира се, но, но единственият начин да постигнем напредък в това отношение е въвеждането на единни европейски стандарти. И накратко бих искал да кажа няколко думи за, за различните форми на подправка, на фалшификация, на, на, на изопачаване на резултатите от проверките, на показанията на различните уреди, тахографии и така нататък. Е, трябва да се намери начин да се предотврати всичко това. Не можем да си позволим хората, които не разполагат с достатъчно финансови средства или общо в по-бедните държави е, да е, се управляват е, устарели, амортизирани превозни средства. Аз съм за казаното за мотоциклетите, също така за независимите проверки в сервизите. Т.е. ни трябва да се разграничат нещата и според мен пробегът на, на, на едно превозно средство е по-важен критерий за определяне частотата на проверките от годишната възраст на превозното средство. Накратко, аз съм съгласен с казаното за, за тракторите. Да, ако, ако тракторите са товарни средства, те трябва да бъдат проверявани като всички останали е, товарни превозни средства, като камионите. Ако обаче тракторът просто се придвижва от една оран на друга, от, от едно поле на, друга, на друго, на, на собствен ход, то, то за, за какви проверки можем да говорим? Е, що се отнася до е, е, исканото от господин Кум по 28 изменение, е, съжалявам, но, но, но това би породило бедствени последици. Както много правилно каза господин Бърка, ако започнем да чувъркаме системата, т.е. ако някой център за извършване на проверки не се държи както трябва, просто ще загуби разрешителното си. В Великобритания, в Ирландия, предполагам също, има, има малки такива сервизни фирми, е, които много добре си вършат работата. И според мен това, което предлагате е безсмислица. Надявам се да го, да го преосмислите. Същото, що се отнася до петото ви изменение, макар и то да е изменение по преамбюла. Не е, не е добра посоката, в която ни води то. А, нека напомня, че имахме изслушване а, по отношение на нестандартните джанти, Нали, проблема е, че много водачи и експлуататори не се съобразяват с изискванията на уста. Сега по ремаркетата. Ремаркета 0102 би трябвало да бъдат освободени. Просто мога да си представя един човечец, който си купува едно ремаркенце е, за битови нужди, сега да го караме всяка година да го мъкне това ремарке за проверка. Чакайте сега. И без това не ни обичат хората. Защо да ги ядосваме? Сега, за караваните да, но, но за дребните, малките ремаркета. И накрая, е, просто, просто съм изумен, смаян съм от това, че 12 държави членки не предвиждат редовни проверки на мотоциклетите. Нали, това е най- сериозният причинител на пътно-транспортни происшествия в Европа и 12 държави членки, сред които и Франция, не извършват редовни проверки. Комисията. Thank you. Uh, thank you, Mr. Chair. Комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците и на всички членове на, на вашата комисия. край на краща, вие сте постигнали едно много добро равновесие между минималните задължителни изисквания в това общо европейско транспортно пространство от една страна и възможността държавите членки да преценят по целесообразност да въведат някаква различна практика, основаваща се на различни параметри. Онова, което аз мога да заключа от протекта дискусия е, че техническата изправност на превозните средства е много важен лост за гарантиране на безопасността на движението по пътищата. А нормативният акт, който се опитваме да актуализираме, е доста стар. Той е прият през 1977 година, изменен и допълнен едва през 96-та, че крайно време е да бъде осъвременен. И нещата са се изменили значително от 1977 година насам. Сега, ако ми позволите да се спра на няколко конкретни въпроса. Първо, ние сме крайно удовлетворени, че вие е, проявявате настойчивост да, да бъдат включени в поле на акта моторните двуколесни превозни средства. Това е изключително важно. После това, че сте настойчиви по въпроса за подправката на ам, пробега, на километражите. Готовността ви да преодолеете евентуално стълкновение на интереси е, по повод на проверката в различните центрове за проверка. И накрая, честно казано, ние не бихме искали да принуждаваме държавите членки да извършват проверките по някакви различни от досега възприятите начини. Просто няма някакви сведения в подкрепа на едната или другата хипотеза. Специализирания център за проверки или на общия сервис, който се занимава и с това. В един и в другия случай става дума за квалификацията на проверяващите и преодоляването на евентуалното стъкновение на интереси между обслужващия превозното средство и проверяващия го. Що се отнася до лекотоварните търговски превозни средства, е, аз съм много удовлетворен от това, че докладчика ви ги включва в приложното поле има сведения за тяхната рисковост. Освен това, тези лекотоварни превозни средства по-настоящем се отклоняват, трябва да кажем, от спазване на редица важни разпоредби за безопасността на движението по пътищата. За тракторите, наистина, те трябва да бъдат включени само в случаите, в които те се експлуатират като търговски превозни средства с съответна висока скорост на движение и редовно присъствие на пътищата. Тракторите, които обаче случайно е, участват в движението по пътищата, прехвърляйки се просто от една обработваема площ на друга, не би следвало да бъдат е, обхващани. За електронната база данни, да, редица от предложенията подобряват значителна степен текста. Това вероятно е един от случаите, в които задълженията биха могли да бъдат олекотени, поне що се отнася до сроковете, тъй като в много от държавите членки е, противното би довело до сериозни разходи. И сега, само що се отнася до платформата за обмен на информация, за информационните центрове за автоматизацията, само в тези отношения бихме могли да търсим известна гъвкавост или възможни преходни периоди, даващи възможност на държавите членки да е, се оборудват съответно, да, да изпълнят задълженията си. Сега, за, по, по чисто юридическите въпроси, според нас наистина регламентът като правна форма е най-целесообразното решение. Ние приветстваме подкрепата на докладчика. Регламентът, разбира се, не е несъвместим с принципите на пропорционалност или субсидиарност. Всичко е въпрос на конкретни формулировки. А регламентът в случая е пригоден, защото ще придаде яснота на уредбата. Нека не забравяме, че редица трети лица са, подлежат на, на на този регламент, така че яснотата не би следвало да се пренебрегва. Накрая за годишните прегледи на всички превозни средства, е, това, което предлагате, вероятно е, е, е единственият повод да се чувстваме разочаровани. Според нас има достатъчно категорични данни, които да обосновават по-високата частота на проверка на всички превозни средства това, че ние сме включили едно прагово равнище е, от 160 000 километра, е, не е произвол е, от наша страна. Нали, просто при този пробег превозните средства вече не отговарят на изискванията за устойчивост, за издръжливост по одобрението на техния тип, т.е. По, по спецификация. Така че оттам нататък задължително трябва да се проверява. И разбира се, въпроса за околната среда. Тъкмо по повод на годишните прегледи за техническа проверка може да се гарантира екологосъобразността на всички участващи в движението по пътищата превозни средства. Благодаря. Докладчиците, ако желаят да допълнят, нека бъдат кратки. Господин Кун. Първо, благодаря. Много съм доволен от това, че постигнахме съгласие поне по един въпрос за минималните технически стандарти, за основните проверки. Нямаме спор. По това оттам нататък е, обаче е, мненията се е, разграничават. Е, е, има един въпрос, който бях засегнал за принципа на четирите очи. Всеки път, когато се взема определено решение, то, то би трябвало да бъде вземано солидарно от двама. За тракторите не, нямам, нямам възражение, разбира се. Но, но, но и имайки предвид, че тракторите могат да се движат с скорост над 50 км в час, 60 до 70 км в час, да, да имат тегличи и да, да, да, да превозват сериозни товари, задължително трябва да бъдат проверявани. За проверката на мотоциклетите, сигурен съм, ще намерим някакво решение. Сега можем също така да обособим отделни категории, като историческите моторни превозни средства. Значи много, много мотоциклети попадат в тази категория а, с ограничени права на ползване. И, и има неща, които бихме могли да оставим на преценката на държавите членки, в това число за леките ремаркета. За електронната база данни нещо много важно, разбира се. Така ще постигнем по-голяма прозрачност. Госпожа Сеналова, бъдете кратка, моля ви. Благодаря. Господин председател, мисля, че на много от въпросите получихме отговори от представителя на Европейската комисия. Има много сериозни основания леките, лекотоварните е, търговски превозни средства с, е, с товароподемност до 3,5 тона да бъдат включени. Що се отнася до 5%, въпросът трябва да се доразгледа. Но аз бях е, заинтригован от предложението да се въведе друг начин на калкулиране на, на този относителен дял. Но, но, вероятно бихме могли да поръчаме оценка на въздействието за лекотоварните превозни средства. Трябва, трябва да помислим. Една система за оценка на риска е нещо, което категорично бих искал да подкрепя. Тук става въпрос за проверка не като самоцел. Край на краищата, крайната цел е да се повиши безопасността на движението по пътищата. Великобритания и други впрочем, имат много положителен опит, който сочи, че целта <laughs> не е да бъде санкциониран, който и да било. Нали, проверката не може да бъде самоцел, както казах. По-нататък всички предложения, свързани с укрепването на товара, са, са много важни. Е, по петото изменение и казаното от госпожа Крисперк. Тъкмо чрез него се опитваме да отразим географското многообразие. Тези въпросни 10 километра радиус. Е, мисля, че те ви дават достатъчно възможност да отразите местната специфика с оглед место нахождението на центровете за проверка. И вече дали да бъде регламент или не, ясно е, че трябва да бъде регламент – и последната докладчица, госпожа Сависар Томас. А, благодаря. Първо, не мога да приема сроковете за изграждане и обвързване на електронните регистри. Колкото по-дълъг е срока, толкова по-бавно ще се върви напред. Това първо. На госпожа Тикал, която за съжаление вече не е тук, бих искала да кажа, че дълго мислих как да се реши проблема за е, установяването във всеки отделен случай на собственика на автомобила. Можем да променим сегашната формулировка, но според мен госпожа Тикал не, не, не е до край наясно каква е целта на моето изменение. Благодаря. Благодаря. Крайен срок за изменение и допълнение, колеги, 27 март. Ще ги гледаме измененията и допълненията на 22-23 април, а тук в комисията ще гласуваме окончателно по текста на 30 май. Значи първата ви дата е крайния срок за измененията, 27 този месец. Господин Крамер е поканил свои гости, които вече са тук сред нас. Добре дошли. Извинявам се, че е, сте правостоящи, е, е, не може да ползвате и превод но администраторите на парламента смятат, че това е прекрасна зала за заседание на комисия. Едва ли някой друг, освен тях, е съгласен с подобно твърдение. Това е просто най-непригодната зала, но какво? То имаме такова, ви предлагаме. Добре дошли. Я, госпожа Майстър, не биха ли могли да заемат свободните места или, или, или това се, не се допуска? Не знам. Аз е, е, обикновенно смятам, че сме толкова, толкова любезни е, с своите гости, че ако някой седне на място, което не му се полага, веднага му се нахвърлят уредниците. Следващия доклад е доклада на господин Хигинс. Стратегия за въвеждане на услуга за електронно пътно таксуване. Uh, Благодаря, господин председател. Вероятно помните, че на предишно заседание е, ви е, запознах накратко със състоянието на нещата. И просто да ви напомня, вече известно време Европейският съюз се опитва е, да облегчи в максимална степен преминаването на границите. И първите опити в отношение на пътното таксуване – бяха свързани с усилията да не се възпрепятства функционирането на единния пазар. И разбира се, целта беше да се благоприятстват онези превозни средства, които в най-малка степен замърсяват. Сега, автомобилният парк застарява и това има своите последици. От там нататък се пита как по максимално ефективен и справедлив начин да финансираме поддръжката на пътната инфраструктура, без същото време да подлагаме на съмнение четирите свободи на вътрешния пазар. На второ място, как да утвърждаваме все така и доразвиваме принципа замърсителят плащ. И най-сетне, кой е най-добрият начин да се изгради една е, пълноценна европейска електронна система за пътно таксуване въпрос на който е, е, се спира този доклад. Комисията има две известия в това отношение за пътната инфраструктура и за електронното таксуване. Всеки от документите обаче е свързан с различни е, специфични юридически подходи. Сега, първо, що се отнася до справедливото и пропорционално таксуване. Държавите членки, които са за времева система, т.е. На, на основа времето, би трябвало да си я запазят, но цената или таксата следва да е пропорционална. Държавите е, членки следва да бъдат насърчавани да въвеждат е, дневни, месечни, е, седмични, месечни и годишни карти за таксуване И съответно разликата по цена между тези различни решения за потребителя е, не би трябвало да предвишава административната издръжка. Днес една седмична винетка може да бъде 4 пъти по-скъпа от съответната месечна или годишна. И такава една практика може да се разглежда като нелоялна, несправедлива за негражданите на съответната държава членка, т.е. за чужденците. Що се отнася до винетките, разбира се, държавите членки трябва да запазят този приходоисточник за поддържане на пътната инфраструктура, но докладът настоява за по-строги критерии, така че държавите членки да таксуват в тази връзка само пропорционално, т.е. с оглед на разходите и евентуалната административна издръжка. И вече разплащането трябва да бъде максимално облегчено държавите членки трябва да насочат усилията си към пласирането на една справедлива по цена винетка, вместо към обхващането на колкото се може повече автомобилисти. For drivers to purchase vignette. And I have also asked that we might look at a stand... В тази връзка аз също мисля, че би трябвало да помислим за стандер... стандартен европейски пътен знак, който да обозначава частта от пътя, за която трябва да се придобие винетка. Принципа за мърсителят плащ Той трябва да бъде координирано въведен в пътните такси навсякъде в Европейския съюз. На лице е, неотложна е необходимост да се регламентира единната европейска електронна система за пътно таксуване. Опасявам се, че комисията не полага достатъчно усилия това да стане реалност. И а, за създаването а, на тази система а, да, да се разчита на доставчиците на услуги, а, на а, администраторите на съответните пътни участъци е нереалистично. И в заключение, господин председател, ако очакваме в средносрочен план общото таксуване да се превърне в реалност, то трябва да бъдат изпълнени много изисквания. Самата сума би трябвало да бъде определена от държавата членка, стига това да е пропорционално, но имайки предвид недостатъчния напредък към днешна дата, аз предлагам комисията да внесе регламент, подчертавам регламент, за по-натачно финансиране на транспортната инфраструктура на Европейския съюз, особено що се отнася до пътните товарни превози. И накрая, по осма точка от доклада, аз съзнавам, и то определено, че много от членовете на Европейския парламент, както е обичайно, е, е, са атакувани от лобистки групи. И в този случай тук е, главният контраргумент е, че за единна електронна система за пътно таксуване нямало пазар. Този аргумент трябва да се обори. Разбира се, е, във всеки такъв случай ще има, ще има спечелили и губещи, но аз не виждам е, някакви основателни причини да се възпрепятства изграждането на такава единна система. Благодаря. Благодаря ви, господин Хигинс. Госпожа Майснар има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Хигинс първо за извършената от него работа. Не говоря от свое име, а от името на господин Кленц, който е докладчик в Сянка и е възпрепятстван да присъства. Според колегата, държавите членки трябва да могат все така да определят размерите на таксите. Много е важно по-нататък за него конкуренцията да бъде лоялна, да се основава на прозрачни механизми за установяване на себестойността лесно трябва да се плаща таксата, лесен трябва да бъде достъпът до информация. Понататък колегата Клинц приветства това, че докладчикът Хигин се възприел предложението за електронизиране в максимално, по максимално дружелюбен за потребителя начин на плащането. Господин Хигинс предлага единна европейска, проста, електронна система за определене на таксуваните пътни участъци. Е, и освен това за обозначаването им, знаете колко е трудно, особено ако не познаваш страната. Аз съм била в Австралия, мога да ви кажа, че беше страшно объркано. А по-нататък, е, пътно таксуване не би следвало да възпрепятства, разбира се, четирите основни свободи на единия пазар. Необходимо е да се постигне оперативна съвестимост на различните национални системи, недискриминационност по гражданство или местопребиваване. И накрая господин Клинт смята, че е важно да не се възпрепятства достъпът до пазара на нови потребители, да няма, да няма бюрократични пречки. И разбира се, колегата ще бъде тук следващия път. Госпожа Сенелова, социалисти и демократи. Благодаря. Господин председател, аз се извинявам от името на нашата докладчица Яла Зендер, която също е възпрепятствана днес. Аз просто ще зачета, ако ми позволите на английски язик, нейното становище. EETS. We understand the concerns of some of the EETS. Ние разбираме е, загрижеността на някои доставчици на електронни разплащателни услуги, според които е, въвеждането на електронно пътно таксуване не би било достатъчно изгодно. Но, но е, има основания в подкрепа и на обратното е, регионализацията на разплащателната система би могла да бъде вариант, е, е, но в това отношение очакваме предложения на комисията, на Европейската комисия. Опасяваме се, че ако оставим по-нататъчното развитие само на стопанските субекти, то никога няма да се получи. А, Още повече, че вече има решения, е, благодарение на които превозните средства от различни държави е, е, могат да пътуват с платена веднъж такс. Но, разбира се, не навсякъде в Европейския съюз. Просто практиката трябва да се реализира навсякъде. Що се отнася до предлаганото от докладчика за използването на спътникови позициониращи системи, е, за управление на пътно таксовата система, трябва да бъдем предпазливи, да, да видим какво е постигнато на този етап и дали е, е, системата няма да породи повече проблеми от тези, които би решила. И накрая подкрепяме докладчика, че би следвало да се спрем на определена таксата по пробег, а не по време, не, не, не по календарен срок. Благодаря. Госпожа Фалстър има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика Хигин. Само няколко неща бих искала да кажа. Очевидно, важно е тук е, докладът е, да дава все така право на държавите членки да определят размерите. Както и е, е да насочват приходите към разходи по своя преценка. За оперативната съвместимост, разбира се, тя е нещо прекрасно, но въпросът трябва да бъде претеглен е, при евентуална регламентация е, с потребностите на различните ползватели на пътя. Някои ползватели не, не се интересуват от оперативна съвместимост а, е, в такава степен, че да платят допълнителния разход за това, ако не пътуват достатъчно често през граница. <laughs> Знаете, от Ирландия или Великобритания, от едни островни държави, това е нещо напълно разбираемо. Ние едва ли бихме могли да прекусяваме морска граница чак толкова безпрепятствено. Що се отнася за, до, до начина на събиране на таксата, да имат различни аргументи, а и самото калкулиране на таксата, дали да бъде по време или, или, или на километър. Има известно предпочитание към винетната система. Даже се работи за нейното въвеждане през 2014 година, така че едва ли бихме могли да се откажем от вече започнатото. Та, благодарим на, на Джим, на, на господин Хигинс, но от тук нататък определено ще трябва да търсим начин да пристъпим напред, примиря, примирявайки различните специфики на държавите членки. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Хигинс. който ни дава сериозна храна за размисъл. Попасявам се, че дори сме поизостанали от развитието на нещата. Е, разбира се, оптимизирането на системата, оперативната съвместимост са важни неща. Като държим сметка, разбира се, за цената на всичко това. Ако ще разчитаме на спътниково наблюдение, например, и се окаже, че е, цената е далеч по-висока от първоначалните разчети, докъде ще стигнем? Да не говорим, че възниква въпроса за личната неприкосновеност при едно такова е, ге- геопозициониране. Освен това, е, самата инфраструктура е, не е обезпечена в достатъчна степен с, с бариери, с, с пунктове за събиране на таксите. И пак се връщам на, на въпроса за личните данни – Докато пък альтернативните решения, които вече са разпространени с пътни бариери за събиране на, на таксите, имат свои пък специфични недостатъци. След това въпроса за оператора. Е, в някои страни тази дейност е изцяло държавна, в друга е отдадена под концесия, има форми на партньорства между частния сектор и държавата. И аз не знам дали регламентът Пункто 3, io credo che е, bisogna... Че регламентът не е най-подходящата форма в случая. По третата точка по-нататък трябва да кажем, че доставчикът на инфраструктурата следва да доставя и услугите по тази инфраструктура. Двете неща следва да бъдат свързани. И по-нататък събраните по този начин средства трябва да бъдат целеви за транспортната система. За нейната поддръжка и подобрени. Вече за калкулирането на таксите трябва да се има, да се има предвид екологичното въздействие и така нататък. То толкова за сега. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря на докладчика. Комисията, Европейската комисия, споделя голяма част от диагнозата, ако не и всички предписани лекарства. Няколко неща. Европейския съюз а, още е в известен смисъл лидер в световен мащаб по отношение на пътното таксуване, което обхваща някакъв някъде около 75 000 км навсякъде в Европейския съюз. И работи комисията по предложение за дистанционно таксуване с оглед въвеждането на справедлива и ефективна система за повишаване степента на съгласуваност между различните национални системи и евентуално за уредба състоянието или режима на, на пътническите превозни средства във връзка с а, а, тежкия трафик по пътищата, а, правата на пътниците и така нататък. От друга страна, целта е държавите членки е, да си осигурят в все по-голяма степен средства за поддръжка на влушаващата се пътна инфраструктура. Проблем, който нараства навсякъде в държавите членки. И, и на второ място е, за задръстванията по пътищата, е, които представят е, чиста економическа загуба според нашите разчети, до 1% от брутния вътрешен продукт се губи в резултат от задръстванията по пътищата. Поради загуба на, на работно време, закъсняване на доставки и така нататък. И накрая за Европейската електронна система за пътно таксуване. Комисията активно популяризира тази идея – според нас е, организационният модел на една такава система вече действа в е, Франция. Впрочем, работи се във Франция по, по тази система. Тя ще бъде въведена в експлуатация по-късно тази година. Става въпрос само за тежкотоварните е, превозни средства обаче. Ако преди това не бъде постигнат достатъчен напредък на регионално равнище, нещо по което се работи по-настоящем, комисията е готова да внесе е, съответните законодателни инициативи. И мисля, трябва да се посочи, че по-настоящем, както посочиха и, и някои изказали се тук, Има вече производители на е, превозни средства, е, които е, залагат електронни системи, осигуряващи оперативна съвместимост между френската система за електронно пътно таксуване и общоевропейската. Има производители, които вече рекламират едно устройство за електронно таксуване, което би вършил работа в Испания, Белгия, Франция и така нататък. Значи напредък има и седем държави членки по-настоящем работят по регионалната система. Това са седем държави членки, е, през които преминава е, значителен международен товарен трафик. И не би трябвало е, да, да, покрай сухото да гори и мокрото, бихме искали да проявим снисходителност към тези държави членки, към, към тази инициатива, да, да изчакаме нейното по-нататъчно развитие. Не е ясно доколко това би възпрепятствало или забавило въвеждането на общоевропейска система. Но, но комисията наблюдава процеса и ако сметне, че той не удовлетворява, ще се намеси по целесъобразност. Желая ли някой да отговори? Не, господин председател, няма какво да кажа. Да отговоря, но имам няколко коментара. Бех искал да благодаря на госпожа Майснер и на госпожа Фостър. Те казаха едно и също нещо, а именно приветстват факта, че определенето на размера на таксата остава в правомощите на държавите членки. Това е много важно. Госпожа Майстън каза, че системата трябва да бъде проста и прозрачна и ние сме съгласни. Идеята за европейски знак, който да се разпознава лесно, е заложена в предложението. Госпожа Сенхалова, съгласна съм с вашето мнение, че не може да оставим положението както е в момента. Технологията вече е на лице, сега имаме нужда от политическа воля. И също така искам да подчертая, че система, основаваща се на участъково таксуване е това, което, към което се стремим. По отношение за оперативната съвместимост и връзката между Обединеното кралство и континента имаме много транспортни фирми, които оперират на континента, така че трябва да сме част от тази система. Всъщност не създаваме нова система. Технологията вече е налична. В момента се опитваме да приложим системата и да направим оперативно съвместимо в целия Европейски съюз. Така че нямаме нужда да разработваме нови технологии. Затова и компаниите не са много заинтересовани от този проект, тъй като за тях няма да има печалби. Но ние трябва да се погрежим системата да действа на практика. По отношение на комисията. Радвам се с а, това, че те са съгласни и с необходимостта от намиране на нови средства за поддържане на остарялата инфраструктура. А задръстванията действително те предизвикват загуба от 1% от БВП. И накрая по отношение на регионализацията, знам, че това, по което работите в тази насока е много важно. И ако в близко време стигнете до извода, че регионализацията не дава на изискваните резултати, то в такъв случай ще трябва да излезете с ново свободно предложение и ние ще се радваме да го получим. Благодаря ви, господин Хигинс. Крайният срок за внасяне изменение е 25 марта, доколкото разбирам 12 на обяд. Ще гласуваме на 23 април в комисията. Джим, съгласен ли, съгласен ли си? Да. Повтарям, крайен срок за внасяне на изменения е 25 март и сега стигаме до съобщения за тристранните срещи. Знам, че всъщност аз съм докладчик по трансевропейските транспортни мрежи, така че ще започна първо аз, след което ще дам думата на господин Комуцако. Относно държавата за пристанището, имах, на, на пристанището имахме две срещи. Срещнахме с докладчите в Сянък и господин Комуцако, госпожа Майсна присъстваха. И мисля, че постигнахме известен напредък, но все пак има сериозни е, разминавания по въпросите по клаузата за нератификация. Важен въпрос за съвета е дали правата на моряците трябва да се включат в едно от приложенията. Следващата среща ще бъде на 10 април. Ми се струва, че може би ще напреднем в някаква степен. А, разбира се, въпросът за страната на флаг на Палателният съд е в правомощията на Комисията по заедостта. Това е положението по тези стани срещи. Някой има ли въпроси? Изглежда не. Така случай преминаваме към трансевропейските транспортни мрежи, ТНТ. Господин Гомозакос, искате ли да кажете нещо? Благодаря, господин председател. Проведахме първата тристана среща на 20 февруари. Предвидени се още три такива срещи. Следващата ще бъде на 21 марта, или друго ми казвам четвъртък след което ще имаме мощна среща през април. И последната страна среща е предвидена за май. Може да се наложи да има и още една среща след последната предвидена среща през май. Като цяло, атмосферата беше доста положителна. останахме с добри впечатления от отношението на ирландското председателство и на следващото председателство към въпроса. Тоест, е, ирландското председателство показа известна гъвкавост и добри намерения. По време на това заседание взехме решение, решение да се, да се съгласим какъв ще бъде метода на работа. А именно, тристранните срещи ще бъдат предварително подготвени от техническа гледна точка за да може дискусиите ни по време тристранните срещи да са възможно най-ефикасни. Вече имаше две такива технически срещи. Второто решение по отношение на метода на работа беше да работим с тематичен подход, а не да разглеждаме предложението член по член и глава по глава. По този начин по всяка от темите, която е залегнала в почта една глава на предложението, може да имаме цялостен подход. По време на тази първа среща също така имахме възможността да постигнем споразумение по две понятия, Първо става въпрос за понятието за добавена европейска стойност – въпреки известните разминавания между Европейския парламент и съвета относно определение, което ние използваме в нашият документ. Но самият принцип за европейската добавена стойност се приема и от съвета. Вторият водещ принцип, признат и от съвета, е фактът, че методът на работа не може да бъде променян след началото на тристранните срещи. Имах също така възможността да изкажа пред представителите на съвета нашето недоволство от липсата на напредък по преговорите за многогодишната финансова рамка. Всички знаем какво ще е въздействието от а, това забавяне по отношение на трансевропейските транспортни мрежи. Както казах, има тази възможност да, да повдигне въпроса пред съвета и не получих никакъв задоволителен отговор от тяхна страна. А по отношение на разискванията по същество, основно разисквахме член 4, свързан с коридорите и координаторите подробности ще получите от е, колегата Хертук. Като цяло смятам, че срещата ни даде положителни резултати. Изглеждат, че ирландското председателство приема принципа за актовете за изпълнение. Накрая пускахме от Европейската комисия да потвърди фактът, че внесените от нас изменения могат да бъдат съгласувани с а, техният текст. Комисията потвърди този факт, то е, от което следва, че, въпе, че света може да приеме тези изменения. И всъщност по-голямата част от измененията ни бяха прияти от съвета с изключение на някои подробности. Като за всичко останало, за момента Европейският парламент запазва своята първоначална позиция. Това е в най-общи линии постигнато на първата тристранна среща. Господин председател, уважаеми колеги, ще имаме възможност да ви информираме за развитието на всеки един етап от тези сложни преговори, а господин Хертунг ще ви даде повече подробности за обсъжданите конкретни въпроси. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. И така връщам се на съдържанието на текст, което обсъждахме и миналия път. Бих искал първо да благодаря на докладчите в Сянка за това, че с тях имаме единна позиция. Това е много важно за Европейския парламент в рамките на преговорите. Както вече каза колегата, срещнахме се на 20 февруари вече и следващата ни среща е предвиден за 21 марта. Европейския парламент вече определи водещите си приоритети и много ясно ги представихме пред съвета. На първо място е включването на местното и регионално равнище. Очакваме от Европейската комисия и съвета повече прозрачност. Искам също така да има координация чрез подхода на транспорт, основаващ на транспортните коридори. Искаме също така да има задълбочен анализ за разходите и ползите за, за социалното въздействие на предложението, както и оценка за въздействието върху околната среда. Положително беше добрата структура на целите ни по отношение на член 4 и 7. По този начин се избягва дават прекалено голяма свобода на държавите членки да решат какво да прилагат на своя територия. И настояваме за, за да, правно обвързващи крайни срокове и не искаме да се стига до блокаж при изпълнението на проектите. Искаме също така да има добро равновесие между разработването на вътрешните плавателни пътища и въздействието им върху околната среда. Е много важен аспект. Трябва да се развиват вътрешните плавателни пътища, но трябва да се развиват по един устойчив и екологосъобразен начин. Ще видите, че на, на следващите срещи ще се стигне до повече разногласия трябва ни ясно определение за поначето европейска добавена стойност. Може би това определение няма да отговаря на 100% на определението, което ние дадохме тук в Европейския парламент, но трябва да се заложи някаква, някаква дефиниция в текста, трябва средствата, които се отпускат по трансевропейските транспортни мрежи да са свързани с някаква конкретна измерима европейска добавена стойност, която не винаги отговаря на добавената стойност, предвидена от държавите членки. И накрая, друг елемент, който ясно, на който много ясно се спряхме, е въпросът за преговорите за многодишната финансова рамка и в частност средствата за механизма за свързване на Европа. Съветът не може да си представи, че може едновременно да съкръщава предвидените средства и да очаква също толкова високи резултати, както беше предвидено с предишните средства. Съвета също много ясно представи своята позиция. На първо място той настоява за опростяване тъй като се опасява от прекалено голяма административна тежест, особено по отношение на глава четвърта, свързана с координаторите. Съвет иска да намали тяхното влияние и ясно разбираме защо. За да се избегне голямото значение на европейското измерение. Но това е предложение, което ние отхвърлихме. Съвета също така не иска да има задължаващи крайни срокове. Знаете, че крайният срок за изпълнение на проектите е 2050 година. Съвета отказва конкретни срокове, отказва също така и даването на ясно определение за европейска добавена стойност. А по отношение на техническите изисквания и евентуалните изключения, съвет има своята позиция и възнамерява да я отстоява. По време на първата тристанна среща успяхме да убедим съвета да приеме голяма част от предложените от нас изменения. Установихме кои са приемливите за съвета изменения, благодарение на техническите подготвителни срещи – На следващата на среща ще изслушаме представене от страна на Европейската комисия. Очакваме от тях много ясно да ни представят списък на измененията внесени от двете институции, които вече са прияти. Така ще сме наясно коя част текста е изменена от парламент и коя част е изменена от съвета. но като цяло ние, представителите на Европейския парламент, имаме ясна позиция в подкрепа на Европейската комисия. И накрая не искаме да се смекчава или размива понятието за коридори. Не искам също така да се намалява значението на, на координаторите и искаме най-отдалечените региони да бъдат а, включени в приложното поле на проектите за коридори. по отношение на мултимодалността, тя според нас също трябва да бъде заложена в текста. Останалите обсъждани елементи вече ги споменах. Става въпрос за подходът на местно равнище и подходът, основаващ се на транспортните коридори. И накрая колегата преди мен спомена тематичния подход, който избрахме. По този начин ще избегнем изготвянето на стотици изменения, така че ще разглеждаме измененията по темати... на тематична основа. Господин Реке, имате въпрос. Благодаря на докладчиците. Започват кристалните срещи по механизма за свързване на Европа. и а, използваме в а, двата, двете досиета едни и същи определения. Но на мен ми се струва, че съветът може би ще се опита да промени измененията в а, някоя от двете изменения и по този начин ще се намали съгласуваността между механизма за свързване на Европа и ръководните насоки. Ето защо ние трябва да сме много, много много ясно да устояваме избраният от нас подход. Имаме нужда от съгласувани определения в двете предложения. В противен случай много ще си осложним живота. Така че нека да не приемаме из... промяна на измененията, договорени в парламента за двете предложения. В противен случай ще имаме сериозни проблеми с съгласуваността на коментари? Георгиус? Да, съгласен съм напълно с казаното от е, Доминик. Вече ясно заявихме на съвета и на Европейската комисия, че ще е, влезем в е, контакт с колегите, отговарящи за механизма свързана на Европа, за да сме наясно с предлаганите изменения по определенията. Напълно съм съгласни с позицията на Доминик, т.е. трябва да има пълна съгласуваност между определенията в двата текста. Напълно сме съгласни с този водещ принцип. Благодаря ви. Сега преминаваме към тахографите. Госпожа Бирбал. Благодаря ви, господин председател. искал и аз да направя един коментар. Струва ми се, че подходът на Иронското председателство беше положителен. Позицията на парламента беше много ясна след подробен анализ на внесените изменения. Съгласна съм също така, че определянето на метод на работа беше нещо положително. Това беше много сериозен проблем до момента. А по отношение на определенията, действително, мисля, че трябва да поработим по тях, в частност по определението за европейска добавена стойност съм много положително настроена към този доклад. Смятам, че Европейски парламент трябва да запази своята позиция по отношение на определението за европейска добавена стоеност, по метода за работа и по важното значение на коридорите. Трябва също така да се определят уменията и правомощията на координаторите, които трябва действително да се превърнат в средство за улесняване осъществяването на проектите. Господин Хартук каза, че съгласно развитието на преговорите по мъжна финансова рамка трябва да преценим дали трябва да ограничим мащаба на праките или не. Но за момента прогнозите относно годишна финансова рамка не са особено обнадеждаващи. Така че може да не ми отговорите сега на този въпрос, но трябва да се замислим, ще намалим ли мащаба на проекта или не. Председателят, да, може би трябва за бъдеще да обмисли този въпрос. Сега продължаваме с тахографите. Това са най-дълго продължаващите тристранни срещи. И мисля, че скоро ще приключим с тях. Госпожа Тикал. Domnule președinte, vreau să mulțumesc... Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите, на докладчиците за положените усилия. Искам да благодаря на секретарията на Комисията по транспорт и туризъм за подкрепата в хода на преговорите. Много тристранни диалози проведохме с кипърското председателство. За съжаление, кипърското председателство нямаше политически мандат за преговори. Започнахме разговори с ирландското председателство. Вече проведохме две неофициални технически срещи. Утре е третия тристранен диалог в рамките на преговорния процес. Ирландското председателство положи огромни усилия, за да убеди държавите членки. Досието е много проблемно, изключително техническо по своя характер. Има и политически елементи. Ирландското председателство положи максимални усилия, за да се намери обща основа за разговори. Подобряваме сега някои технически аспекти, подобряваме защитата на данните, говорим за геолокализацията, която се регистрира от тахографа. Трябва да разгледаме и разпоредбите свързани с монтирането Имаше изменение на господин Грош в тази връзка, което беше подкрепено от парламента. За съжаление, няма да можем да разгледаме въпроса, посветен на е, националните подвижни паркове. Ще имаме разговори по отношение на тахографа. Вече проведохме няколко технически семинара. По отношение на социалното законодателство, съвета не е готов да обсъди този текст, но за парламента той е много важен. Смятаме, че дерогацията за непрофесионалните шофьори трябва да се запази на европейско ниво. Ще се опитаме да обсъдим социалното законодателство със съвета, що се отнася до санкциите и до тяхното изпълнение. Съвета не желае да се хармонизират санкциите при никакви обстоятелства. Знам, че точно този аспект ще породи много проблеми. Би трябвало да предвидим малко повече гъвкавост. Още нещо, важен елемент обучението и сертифицирането на контролните органи. Мисля, че по отношение на обучението можем да постигнем единодушие и споразумение с съвета. По отношение на сертификацията, съвета не желая да се предвижда формална сертификация, един по своя характер, защото смята, че така ще има твърде голяма бюрокрация. По един аспект няма как да отстъпим. Основната полза от цифровия тахограф е, че ще има по-малко спиране и ще се спазват графиците по-добре. Тоест ще има проверки от разстояние и съответно ще спираме само нези камиони, които са задействали сигналната система. Ако държавите членки не желаят да използват тази система за контрол, няма да има никаква полза. Ще има инвестиции от страна на операторите, ще се инвестира в оборудване, в обучение на шофьорите, ще има и различни мерки, които трябва да предприемат техническите центрове. Само, че ако не се приемат мерките за контрол, няма да има полза за никого. За парламента оборудването за контрол е изключително важно. Можем да правим гъвкавост по отношение на конкретни изменения в текста. Например, в рамките на определен конкретен период ще се дава възможност е, на държавите членки да закупуват съответното оборудване. Но не можем да приемем текст, според който държавите членки ще могат да се отказват от използването на такова оборудване. Това послание вече го отправихме към съвета и не можем да приемем аргументи свързани с кризата. И накрая, но не на последно място по значение делегираните актове и актове за изпълнение. Нашия мандат е да подкрепим делегираните актове. Съвета обаче иска актове за изпълнение и иска да се заличи приложение 1Б. Обърнахме се към правната служба, към правните служби на двете институции. Комисията ни подкрепи нашето искане, ако може, те да ни подкрепят в нашите усилия и по този начин да се създаде формулировка, която да е приемлива за всички страни. Може и да се наложи да демонстрираме гъвкавост, за да може мандата за действие на комисията да е ясно определен, независимо дали става дума за делегирани актове или за актове за изпълнение. Искаме обаче да ограничим мандата за действие на комисията и ето защо внасяме някои изменения. Днес ще се срещнат представители на двете правни служби. и Ще видим какъв ще е резултат от тази среща. Да се надяваме, че той ще е приемлив за двете институции. Надявам се, че утре на тристранния диалог ще постигнем споразумение по около 95% от политически чувствителните аспекти и се надяваме, че по време на ирландското председателство ще приключим разговори и по останалите 5%. Смятам, че е изключително важно да се опитаме да постигнем споразумение в рамките на ирландското председателство. След ирландското председателство идват председателствата на Литва и на Гърция. Доколкото разбирам, там няма да има толкова голям капацитет за действие. Така че искаме да стигнем до споразумение в рамките на ирландското председателство. Благодаря. Някакви въпроси? Гезине, разбрах, че ще има кратки по своя характер доклади за тристранните диалози. Очевидно това не е така. Гезине. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратка. Права сте, че трябва да приключим работа по време на ирландското председателство, иначе няма да успеем. Два елемента. Монтирането може да предвидим нещо подобно само за международния трафик и накрая по отношение на дерогациите трябва да настояваме на правилото свързано с 100 км за непрофесионалните шофьори. И освен това трябва да предвидим и различни е, практически аспекти, по отношение на, на монтирането и пригодността на превозните средства. Няма как да отстъпим тук. Благодаря. Е, председателя, знам, че и съвета се паникьосва, когато започнат разговори по тази тема. Основното е да има гъвкавост от страна на всички страни. Господин Грош. Да, съвсем накратко. Господин Хигинс отсъства, за съжаление, съвсем накратко. С настоящото досие имаме възможност да направим нещо реално за економиката, но това ще се случи само ако не наказваме малките и средните предприятия. Как може да има 20 страници изключения и дерогации. Как обяснявате, например, изключването на професионалните водачи? Комисията плати много пари за оценки на въздействието, за научни изследвания в тази област и така нататък и в крайна сметка няма да има никаква полза от тях. Би трябвало да не оставяме руските и китайските модели на действие да властват. Ако искаме да има полза от това предложение, не би трябвало да се огъваме под натиска на времето. И така приключва оратора, председателя. Тук не става въпрос за дебати. Става въпрос за кратка информация относно тристранните диалози. Бях твърде щедър с времето. Обикновено такива разговори се водят в рамките на заседанието на координаторите. Господин Елка Драуе, благодаря за думата, господин председател. И аз съм за гъвкавост. Нека само да кажа, че може и да се окаже трудно да се поддържат прости дефиниции за дерогациите. Не трябва да се създават вратички в нормативния акт. Председателя прекъсва. Нека първо да намерим обща позиция в рамките на парламента. Ние не говорим в момента за разговорите с съвета. Ние в момента говорим за мандата за действие на парламента. Господин Елка Драуе. Да, разбирам, но трябва да направим оценка на онова, което ни се предлага на масата, естествено. Председателя. Добре, благодаря на всички. Искам да ви напомня, че днес след обед продължаваме в 3.30, не в 3 часа. Ще имате малко повече време за почивка и за да обмислите какво да правите е, и по отношение на наземното обслужване на летищата. Благодаря, до скоро!